Уважаеми дами и господа, добре дошли в залата. Казвам го особено на онези, които днес сутринта не видяхме. Продължаваме по дневния ред, който е доста натоварен. Искам да повторя молбата си към колегите, които са тук и днес след обяд ще вземат думата да се помъчим всяка от точките по дневния ред да се приключи до 20 минути максимум. Първата точка за днес след обяд е 11-та точка от дневния ред – пускане на пазара и употреба на биоциди. За нашето становище отговаря господин Карим, той е тук, така че му давам думата първи. Господин Карим, заповядайте. Уважаеми господин председател, ще се постарая да се придържам към времето, което вие отделихте. Ще се опитам да говоря наистина сбито, но в същото време да бъда максимално ясен. Както вече показах в своето становище, нещо, което вие сте видели, ясно съм се опитал да дам идентификация на проблемите, които виждам в тази директива за да можем да предложим един регламент, който наистина отговаря на изискванията за, запускане пускане на пазара на биоциди и биоцидни продукти. В отговор на предложението на комисията, ние бихме искали да предоставим факултативни средства за получаване на разширяване, на разширение, извинете, на разрешение за определени биоциди. По този начин се опитваме да разширим прекалено тясната класификация на химическите вещества. В същото време обаче не смятам, че е разумно да се включват неизпитани процедури за определени химикали и вещества. В този случай, за да достигнем една истински добра альтернатива, ние искаме да предложим частично упростяване на процедурите във връзка с веществата, които са с нисък риск. Ако системата се окаже, че работи добре, тя трябва и би трябвало и може да бъде удължена. Ние в същото време обаче не трябва да забравяме, че повечето биоциди ще продължат да получават разрешение в отделните държави членки и поради тази причина взаимното признаване трябва да бъде подобрено, доколкото е възможно. Надявам се, че нашето предложение допринася за постигането на, този, на тази цел. Господин председател, на един пазар, на който повечето участници са малки и средни предприятия, предлагам да се основат национални бордове, които да могат да подпомагат този процес, процесът на пускане на пазара на определени продукти. Също така предлагам годишната такса да не се плаща от малките и средни предприятия. Там, където е възможно, предлагам едно прилагане на а, общи крайни срокове, за да може да се ускори процеса на издаване на разрешителни за определени продукти. Във връзка с научно-развойната дейност, аз предлагам едни опростени процедури на известяване, които дават възможността на централните власти да спазват едни по-строги изисквания – защото в, в издаването на разрешение за биоциди не е автоматичен процес. Също така съм се опитал да направя процеса на изменение по-ефективен, като разделих измененията на основни и второстепенни второстепенни. Смятам, че биоцидите трябва да бъдат подлагани на изпитвания, които са описани в член 5 и 6 но според мен към тях не трябва да се подхожда по различен начин, поради причината, че има различно законодателство в отделните държави членки. В процеса на обмислене на всички изменения, ние всъщност изслушахме различните страни. А също така предлагам и изменение във връзка с етикетирането. Тук става въпрос за изменения 37 и 39. И тук става въпрос за държавите, в които има повече от един официален език. Всъщност, накратко казано, това са основните точки, които съм заложил в своето становище. Разбира се, приканвам колегите да споделят своите впечатления. А там, където е възможно, аз ще се опитам да включа тяхното мнение, за да можем да придвижим нещата в една положителна посока. Също така, Да. Също така, наистина ще се радвам да изслушаме представителя на комисията и се надявам това да допринесе за нашата бъдеща работа. Благодаря. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Колегата Карим наистина е свършил отлична работа и е направил и е възприел много от моите предложения за изменение. Пазарът на евро, Европейския пазар на биоцидите е доста голям. Около 50% от този пазар са в ръцете на три големи концерна. И за това този регламент за изменение на директивата е изключително важен с оглед на създаването на повече равнопоставеност между големите фирми и малките и средни предприятия, защото това е и регламент, в който става дума и за здравеопазване. С времето се видя, че директивата създава проблеми с прекалено рестриктивните разпоредби по отношение на процедурите за лицензиране и допускане до пазара и сега комисията се опитва с новия текст да реши някой от възникналите проблеми. Смятам, че регламентът е изключително важен и, както вече казах, има редица проблеми, които трябва да се постараем да отстраним Общо взето документът на комисията е една много добра основа. Но искам да кажа нещо по текста на автора на становището. Бях внесъл някои предложения за изменения, ще внеса и други. Се надявам, че колегите от комисията ще ги приемат. Днес искам да обърна внимание, че Регламентът съдържа някои аспекти, които от, по мое мнение са от много сериозно значение. И в самото становище се казва, че е необходимо да се създаде централен орган за лицензиране на биоцидните продукти. Ускорената процедура, разбира се, е от голямо значение за конкурентоспособността на пазара, особено на малките производители по отношение на големите концерни. В това отношение споделя мнението на колегата Карим, който казва, че е необходимо да се постановят твърди срокове, които да се спазват при издаването на разрешителни. Що се отнася до разпоредбите за малките и средни предприятия, тук се говори за намаляване на бремето, но това е твърде мъгляв израз. Той трябва да се уточни по някакъв начин. В този смисъл смятам да подготвя някои предложения за изменение, за да бъдат по-лоялни критериите, които налагаме. Освен това, споделя мнението на автора на становището за това, че а, трябва да се освободят малките и средни предприятия от годишните такси, за да не им се създават нови препятствия. Използването на езика в, на страната, в която се намира предприятието, би трябвало да е достатъчно. По този начин ще подкрепим малко по-сериозно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 pour les PME. Notre rapporteur a rappelé, ou peut-être le précédent intervenant, qu'il y avait trois grandes... Малките и средни предприятия. Смятам, че предвид економическите трудности, с които се сблъскваме в Европа, е, регламента, правилата не трябва да са в ущърп на малките и средни предприятия, а напротив да улестяват тяхната работа, така че струва ми се, че трябва да преразгледаме и проблема свързан с достъпа до а, данните, информацията и така нататък. И още веднъж а, повтарям, че трябва да а, видиме какво точно място се определя за малките и средни предприятия и процедурата. Това са господин а, председател а, моите забележки върху този тест, който ми се струва много важен. Много благодаря. Следващия оратор. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Предложенията за изменение на автора на становището са приемливи за нас. Много от тях всъщност са в духа, който аз подкрепям, особено по отношение на сроковете за издаване на разрешителните, ускореното действие на а, органите, също и за Европейската агенция. Оценявам високо усилията положени от от докладчика в член 3 да се възприеме дефиницията, дефиниция за административни изменения и незначителни изменения. Това всичко това го има в проекто текста, но няма все още ясна дефиниция. Трябва да предотвратим всякаква възможност за различни тълкувания. Трябва да се уточнят и някои други неща в текста на регламента. Трябва да се озясни какво означава сравнителна оценка. В текста на комисията изобщо не се казва как точно ще се провежда тя. Мисля, че трябва да поработим в тази насока и аз възнамерявам да внеса предложения за изменения подновяване на разрешителното съгласно член 24 алинея 1. Тук се казва, че година и половина по-рано трябва да се подаде молбата за подновяване. Мисля, че 12 месеца са предостатъчен срок. Що се отнася до взаимното признаване на националните разрешителни, съгласно член 25 алинея 5, смятам, че ефективната хармонизация изисква да имаме единен номер, на, единна номерация на разрешителните, която да е валидна във всички държави членки, които са обхванати от изискванията за взаимно признаване. За етикетирането. Не смятам, че номерът на разрешителното трябва да се посочва на етикета. Това е информация, която не дава никаква полза на потребителя и не допринася за неговата сигурност. Ако потребителя премина от едно активно вещество към друго, е по-добре да се появи номера на разрешителното за самата субстанция. Що се отнася до паралелната търговия, тя трябва да бъде ограничена и сведена до определени продукти, определени техники, които се използват за тяхното производство, както и до съдържанието на съответните активни вещества и други вещества, съдържащи се в съответната химическа формула. Не съм съгласен с формулировката на комисията по този въпрос. Освен това, смятам, че тук трябва да се включат и редица моменти, изясняващи използването на данните и обмена на данни за да не дадем възможност за хаос. Фирмите трябва да могат да инвестират и в научно, научно дейност. Въпросът за поверителността на данните, съдържащи се в разрешителното, член 25 алинея 2, смятам, че посочването на данни, които са поверителни, при издаването на разрешително а, трябва да бъдат на лице. Мисля, че за поверителните данни не трябва да стават общо известни. Председателят, благодаря, госпожа Сатури. Благодаря ви, госпо... госп господин председател. За съжаление, позакъснях малко, но все пак бих искала да взема думата по тази точка. Аз съм доклад в комисията ИМКО. Радвам се, че в доклада на колегата Карим съдържа едно много добро становище, което се подкрепя от моята комисия. Аз одобрявам неговия подход. Наистина процедурите трябва да се упростат, а също, същевременно трябва да се разширят и процедурите по издаване на разрешенията все пак трябва да уточним критериите, по които ще упростиме тези процедури. Подхода на докладчика е добър, но трябва също така да вземем под внимание и различните становища на държавите членки и да решиме дали трябва да се извърши оценка на въздействието и какви могат да бъдат е, последиците за здравето на животните, хората и е, върху околната среда като цялото. Так, мисля, че трябва да имаме а, избор между различните процедури, за да могат всички оператори на а, пазара да бъдат а, равнопоставени. Мисля, че един сравнителен анализ не може да бъде направен а, без натрупан опит. Т.е. ние трябва да имаме а, набран опит и не, при всички случаи, както казах, трябва да проследим процедурите и не някой да трябва да чакат 5 години. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Господин Шпалт, но моля ви бъдете кратък. <clears throat> Yes, thank you very much, chairman. Да, много ви благодаря, господин председател. Ние със сигурност приветстваме проектостановището от господин Карим. То съдържа редица полезни допълнения и обяснения – какво имам предвид? Най-вече измененията, свързани с формулациите. това е нещо, което е свързано с начина, по който мислим ние, също така научно-развойните дейности, както и по-прецизните процедури, свързани с времевото разпределение. Разбира се, тук трябва да внимаваме в връзка с агенциите и тяхната работа и за вътрешната структура, когато се издават разрешения. Изменения от 21 до 23 а, дават крайни срокове на комисията във връзка с комитологията, което не се свързва а, на света след приемането на Лисабонския а, договор, защото в крайна сметка трябва да се допитате до себе си и до съвета. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря за това кратко становище. Господин Карим, искате ли думата отново? Заповядайте. Uh, Много благодаря, господин председател. Позволете ми най-напред да започна, като изразя своята благодарност на всички мои колеги, които взеха участие в процеса на изготвяне на проектостановището или като се свързваха пряко с моя кабинет или като изразяваха своето мнение по време на заседанията на комисията. От всички коментари, които бяха направени до този момент, изглежда, че колегите подкрепят подходът, който съм предприел. Това означава, че имаме един знак за увереност за работата, която предстои за напред. Да отговоря много набързо на проблемите, които бяха повдигнати, най-вече във връзка с дефинициите, етикетирането, таксите, данните. Това като че ли са основните проблеми, които биват повтаряни отново и отново от колегите, които взимат участие в дебатите. Повечето въпроси вече са решени в измененията, които са приложени към становището, Но аз може би ще съм първият, който ще признае, че има все още възможност за подобрение и онези колеги, които биха искали да предложат допълнителни изменения, ще имат възможност и ще бъдат приветствани в това да подават своите изменения във връзка с някои точки. Но както казах още от самото начало, това, което ме очуди и изненада е, че вече точките и въпросите, които са повдигнати, са решени в измененията. Иначе не смятам, че има някаква основна разлика в подходите, които се предлагат от различните колеги и според мен пътят, по който сме тръгнали, е правилния. Така че, наистина се надявам колегите да продължат с конструктивния процес на диалог с моя кабинет, така че да постигнем една позиция, която не да удовлетворява всички, но поне повечето хора. Благодаря. Много благодаря за предложението. На 3 февруари в 12 часа е крайният срок за постъпване на предложения. Следващата точка е регламент на съвет относно финансовата помощ от общността за извеждане от експлоатация на блокове от първи до четвърти на ецко злодой. Обръщам ви внимание, закъсняваме. Ако закъсняваме по всички доклади, няма да я докараме до никъде. Госпожа Хармс има думата. Тя е докладчик. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам накратко да представя как виждам работата по този доклад. За какво става въпрос? Трябва да анализираме приложен за регламент на съвета, чрез който да се осигури по-нататъчната финансова помощ за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ Козлодой в България. Съгласна съм с основния момент в предложението, а именно, че финансирането трябва да бъде гарантирано и за напред, да продължи но вземам повод от този регламент, за да изясня как до сега са били използвани средствата и каква е основната цел, какъв е смисълът на тази финансова помощ, а именно сигурността на българските граждани в фазата на закриването на АЕЦ. С тази цел проучвам и задавам редица въпроси, на които регламентът не дава отговор. Съставила съм цял списък такива въпроси, внесох го в комисията, с нощи заседавахме с представители на комисията, те започнаха да отговарят, нещата вървят добре. Сутринта проведох благодарение на госпожа Шарпантия и среща с докладчиците в Сянка. Докладчиците в Сянка до голяма степен подкрепиха процедурата, по която предложих да работим. Така че, както виждам нещата в момента, проекто докладът, който предлага комисията, ще може да се даде за превод в началото на февруари. Не виждам някакви, кой знае какви конфликтни точки на бъдещия дебат. Единственото, на което държа, е следното тъй като до този момент не винаги е имало задоволителни доклади за стратегиите за демонтаж и управление на отпадъците от България. Смятам, че трябва да вземем за повод новото финансиране, за да наблегнем на това изискване. Но всъщност основната цел на доклада е да изразим съгласие, да се аргументираме наново за това, че тези пари наистина са необходими за извеждането от, експлуата... от експлуатация на блоковете в Козлодой. Председателят, благодаря. Господин Калфин има думата. Благодаря ви, господин председателю. Аз искам да благодаря на докладчика по този въпрос, госпожа Хармс, за така изложената теза и действително да изразя подкрепа на логиката, която тя предлага да има в доклада на комисията и решението на парламента. Това е допълнителна компенсация за България, която по преценка на Европейската комисия е в размер, който изравнява финансовата помощ за България за затваряне на ядрени реактори с тази, която е била оказана на Литва и на Словакия в размер отново определен от експерти на комисията, която продължава след 2009 година, до когато беше договорено на практика подпомагането на тези дейности. Средствата по принцип би трябвало да отидат в специален фонд, така както се случва и в Литва и Словакия. Това не е прецедент и от този фонд те се насочват или за директни дейности за извеждане от експлоатация на ядрените реактори, които се затварят, или за е, по-малка част отива за подобряване на енергийната ефективност и зелена економика в страната. Фонда се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие и тази година Сметната палата обяви, че ще направи одит и на трите фонда в България, в е, Литва и в Словакия за начина по който те се използват. Аз е, искам изцяло да подкрепя и това, което постави госпожа Хармс, че трябва взимайки решение за отпускане на допълнителна помощ, Европейския парламент да има изцяло информация за ефективността и начина по който се използват средствата на европейските данакоплаци. И мисля, че всички тези въпроси, които е поставил госпожа Хармс и към Европейската комисия, ако трябва, трябва да се попита и българското правителство за допълнителна информация, са съвсем уместни и те ще дадат повече яснота за, за ситуацията. Благодаря. Danke sehr. Благодаря. Господин Балчитис. Ačiū gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės. Благодаря, господин председател. Да, действително, новите страни, членки на Европейския съюз, разполагащи с електроцен... атомни електроцентрали от първо поколение, се задължиха да ги изведат от експлоатация. Литва, както и България, трябваше да вземе трудното политическо решение за извеждане а, от експлоатация на АЕЦ в края на миналата година, което разбира се води до безработица, до социални напрежения, до изолация на цял един регион. Ето защо финансовото подпомагане естествено, че е изключително важно. Според мен то е необходимо и по, допринася за сигурността на всички европейски граждани. Първо, за да може на време да стане извеждането от експлоатация и второ, защото с помощта на финансовото подпомагане могат да се запазят някои от съществуващите работни места. Аз смятам, че сегашните работници на атомните електроцентрали трябва да бъдат настанени на работа в други електроцентрали. Затова благодаря на Европейската комисия за интереса, за проявен към Литва, България и Словакия. Благодаря за намерението за отпускане на допълнителна финансова помощ. Надявам се, че и България ще я получи, защото действително една единствена държава членка не може да финансира сама дейности от такъв мащаб. Затова аз подкрепям продължаването на финансирането за България, както и бъдещите проверки на правилното използване на тези средства. Господин Уручев. Благодаря, господин председател. Този регламент е част от една по-дълга история, когато отношението към ядрената енергетика беше лошо. И тази история резултира в едно безпредседентно спиране на четири блока в една атомна централа в България. Загубите от спирането, преждевременното спиране на тези блокове се, са 30 години експлоатационни преди да бъдат навършени е, проектния срок на действие на тези блокове. Това резултира в е, много милиарди евро директни загуби. Беше спряно и финансирането на фондовете за извеждането експлоатация. В такава ситуация, за която България не беше подготвена, е, беше задължително да се окаже както техническа, така и финансова помощ. Такава помощ беше осигурена от Европейския съюз до 2009 година. Не коментирам причините защо именно само до 2009 година. Може би по-нататък в дискусиите в последващите дни ще изясним този въпрос, но трябва да кажем, че нито помощта, нито срока бяха адекватни или равнопоставени на отношението към другите две източноевропейски страни, които имаха подобен проблем. Смятам, че с този регламент се постига равнопоставеност най-малко по отношение на, на срока а, с а, двете други източноевропейски страни. А, демонстрира се тази европейска солидарност и ангажираност в решаването на, на възникналия проблем, за който и Европейския съюз има пряко отношение. И понеже това е първо а, представене, а, бих искал да призова всички колеги, които ще работят по това досие, а, да се ориентират наистина към неговото приемане а, с без никакво забавяне, тъй като тази помощ е реално и наистина необходима. Подкрепям първите изявления на нашия докладчик госпожа Хармс и смятам, че ще работим пълзотворно с нея. Благодаря, госпожа Херцог. Thanks, thanks so much, Uh, Много ви благодаря, господин председател, защото искам да припомня малко от историята на този случай, когато ние решихме и инициирахме ние от парламента да отделим финансова помощ за тези три държави. Защото работата беше свършена в тази комисия от господин Хубачки от Словакия. Той беше докладчик и ние всъщност казахме от парламента, че затварянето на ядрените централи в тези три държави трябва да доведат до създаването на фонд за извеждане от експлоатация, защото всъщност това ще, ще се свърши преди завършването на живота на тези е, електрически централи. Ние тогава решихме, че не може да наказваме нито българските, нито литовските, нито словашките граждани за това, че са граждани на Европейския съюз, защото в крайна сметка в договорите за присъединяване беше записана тази клауза да се затворят аецовете. Но в крайна сметка а, тези, решихме тогава, че тези средства може би трябваше да бъдат отделени за създаването на нови електроцентрали, вместо за извеждането от експлоатация. Аз лично тогава помолих на нашата комисия и парламента наистина да допренесем с тази финансова помощ, а, така че наистина оценявам цялата гъвкавост на подхода, който беше внесен от страна на госпожа Хармс. Така че, наистина трябва да се фокусираме върху това да се а, обединим около това, да дадем тази финансова помощ, защото сме в контекст на финансовата криза, имаме маржове в европейския бюджет и наистина трябва да проявим силна воля да намерим бюджета и да подкрепим тези три държави. Смятам, че това наистина е залогът и затова се радвам, че комисията е толкова отговорна и, че, и се радвам, че вие сте помолили комисията по бюджета да намери средствата, за да се осъществи, осъществи този проект. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Комисията иска ли думата? Благодаря ви, господин председател. Господин председател, предложението за нов регламент е пред вас. То беше разработено по различни причини. Различни са и причините, поради които финансирането за България за демонтаж на козлодо и беше спряно края на 2009 година. За Игналина и Боруниче финансирането за демонтажа ще продължи до края на 2013 година. С нашето предложение целим да изравним трите страни, които заслужават еднаква солидарност. Просто искаме да ги сложим на едно, на, на прочутото равноправно ниво. Предложили сме 300 милиона за периода. Проектите са известни, но съм абсолютно съгласен с госпожа Хармс. Ако има нужда нещо да се поясни от българска страна, то наистина трябва да бъде пояснено, когато се поиска такава информация. Аз съм и убеден, че българските партньори никога няма да откажат такава информация в договорите за присъединяване. Освен това е записано, че а, финансирането за демонтаж ще се допълни от финансиране за енергетика, например за Козлодуй, затварянето от 1 до 4 ще се финансира, но ще се финансира и разпределение на мощности. От друга страна, онези, които имат възможност да разговарят с финансиращите в Лондон, ще се убедят, че проектите за енергийна ефективност, тъкмо в България, се смятат за водещите проекти и се сочат за пример пред останалите партньори. И съвсем накратко, за да не ви губя времето, подкрепяме, щастливи сме от това, че комисията подкрепя основната цел, основния дух на нашето предложение. Съзнаваме, че сигурността не може да подлежи на каквито и да било преговори, а сигурността изисква демонтажът, извеждането от експлоатация в Козлодой да не прекъсват и тук вземам повод, за да благодаря за миналата година, за приятата миналата година директива за сигурността, която вече се прилага Подкрепяме казаното от госпожа Хармс и след като я чухме, смятаме, че ще доведе много бързо нещата до положителен край. И последното изречение пред уважаемите депутати, необходимо ни е и решение на съвета в това отношение, което надяваме се ще излезе преди а, лятната вакансия, за да може през май да гласуваме. Благодаря. Госпожа Хармс още веднъж получава думата. Нека да дам пример за това, защо смятам, че наистина трябва да се изясни дали достатъчно средства от а, трансферите се влагат в областта на управлението на отпадъците. До сега отработените горивни елементи от трети и четвърти блок от Козлодой всъщност не са били, не е било възможно да бъдат откарани от съоръжението. Те наистина са изпразнени от заряд, обаче се намират на склад. Няма мощности за междинни складове. Това е нещо, по което трябва да се действа. И ако искаме сигурност на демонтажа и управлението на отпадъците, наистина трябва да гарантираме да има достатъчно финансиране и за складирането. А, иначе очаквам с нетърпение предстоящия дебат. Разбира се, че ще има детайли, които вероятно те първа ще се изясняват. Но смятам, че нашата комисия, възоснова на примера от Козудуй и конкретните задачи за управление на отпадъците в България, може да се подготви за работата с директивата за управление на отпадъците, която комисията на пролет ще ни представи, защото там става дума за стандарти за сигурност за атомни реактори, които все още не са хармонизирани за целия Европейски съюз. Смятам, че, както стана ясно и при изслушването на господин Ертингер, това ще бъде много сериозна задача в областта на хармонизацията през следващата година, защото тук наистина трябва да се погрижим да има много сериозни и високи стандарти. Но, за сега мога да кажа, че съм много доволна от началото на дебата за Козлото и се радвам, с нетърпение очаквам добрия обмен на информация с Европейската комисия. Председателят, благодаря. Приключваме тази точка. Преминаваме към 13 и 14 точка, които ще обсъждаме Амблок. Информацията относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, изменение на директива и на регламент. Докладчик господин Чацимакакис. Господин Чацимакакис, темата е много актуална политически. Аз бях член на фармацевтичния форум в продължение на три години следя развитието на тази тема. По принцип, темата за информиране на пациентите е много стара. Още от 2003 година се обсъжда в парламента. На времето тя се провали. Надявам се този път да не се провели. Всички помним изслушването на комисаря Дали в Комисията по околна среда. Той не каза нищо еднозначно по въпроса за това дали ще оттегли предложението или няма да го оттегли. То няма и повод за оттегляне. Всички знаем за фармакологичния пакет, който се състои от три части. Следващите две части са по-безспорни, тази е по-спорна, а всъщност това е областта, която интересува пациентите най-вече, защото е важно на потребителите да се даде унази информация, която ги интересува най-много. А тя е свързана с тяхното здраве в случая потребителите искат освен това да бъдат въвлечени в информационната политика на самия лекар, защото тя ги засяга пряко като пациенти. А Лекарите средно в Европа имат по 15 минути време за разговор с пациентите си и това е на 3 месечие. Така че трябва да мобилизираме собствените си оздравителни сили, за да променим това. Това, което предлагаме е и е превентивен акт, който в далечна перспектива ще намали и нашите разходи. Сега, предложението за текст има много добри елементи, но а, има още какво да се желае. Затова предлагаме доста изменения, предлагаме и доста заличавания в сравнение с предлагания текст на целта ни е да няма директен достъп на производителите на фармакологични продукти до пациентите, защото целият този лекарствен комплекс – е под сянката на твърдението не, не, това не можем да го направим, защото то ще е реклама. Дълги години съм работил в фармакологичния форум. Наистина е изключено, наистина не е така. Наистина не става въпрос за реклама. Не, категорично става дума за неутрална, обективна, надежна информация. Така че сме предвидели контрол предварителен, екс-анте. Няма да има лекарство, което да попада в ръцете на пациентите без предварително издадено разрешение, т.е. предварителен контрол. Сега, органите, които ще издават разрешението, се посочват от държавата членка. Нейн е прерогатив е да определи кой е органа. Обаче важно е да има такова едно междинно разрешаващо звено, което да се включи преди медикамента да попадне в ръцете на пациента. Централен елемент тук е и си остава листовката. Нека да попитам, кой обича от вас да чете листовките? Пол Рюбик тигна ръка, ама май беше единствен. Всички останали, включително и аз, не обичаме да четем листовки, най-малкото защото ни плашат. За много от нас листовката е написан от юристи текст и е предназначен за юристи и не е понятен. Ето защо информационната политика за гражданите, за пациентите изисква да променим начина по който се пише листовката. Ето това е централният елемент. Никой не, го... О! Никой не говори за реклама. Може би трябва да, да направим и графично представяне, за да стане по-ясно на пациента. Трябва да използваме модерните технологии. Бих могъл да си представя, че ще включим и графични елементи. А, даже ако остава дума да кажем за инхалатор, трябва да, мога да си представя да се снима анимационно филмче, как е правилно да се инхалира. Въпросът е да и указанията, инструкциите да станат достъпни за пациента. Това, с което бихме искали да започнем, са 400-те медикамента, които са лицензирани от ЕМЕА в Лондон, органа по одобряване на лекарствените средства. И като компромис бих казал от сега, че спорният въпрос за така наречените здравни публикации, това са печатни издания, извън листовките, Дискусията по тази тема може да се отложи, понеже е много спорна, защото наистина има въпрос и съмнение дали чрез такава литература няма да се прави скрита реклама. И последната точка – кореспонденцията между пациента и фармацевтичното предприятие. Пак спорен въпрос. Има ли право фармацевтичното предприятие да отговори на конкретни въпроси на пациенти. За сега това е изключено в Европа, но смятаме, че трябва да се даде възможност за такова нещо, но чрез въпросния държавен орган, за да няма пряк контакт. И ще има възможност за пациента да се информира за медикамента лично. Защото в момента пациентите а, са изненадани защо нямат право да получат а, информация и някои от тях се питат толкова ли е чак опасно лекарството, че никой не ми отговаря и никой не иска да ме осведоми. Става въпрос за права на потребителите и за това трябва да обсъдим това ново компромисно предложение. Благодаря колегата Балшо. Мисля, че това е едно много интересно и важно предложение. Тъй като става дума за достъп до информация, нещо, което пряко касае европейския гражданин. А, Международната здравна организация счита, че повече от 50% от европейските пациенти не разполагат с необходимата информация за медикаментите, които вземат. тук докладчика показа, че има желание да разшири обхвата на предложението си, да вземе предвид различните изменения. В изменение 20 се а, се споменава възможност за промени в случай на отрицателни или непредвидени последици. Какъв е механизма обаче, който би могъл да се използва? Става ли дума за санкции? А, и какви са сроковете в някои държави членки? А, решението на спор трябва да стане по съдебен път и това може да трае 2 до 3 години. А, така че ще има ли ед... еднакви процедури навсякъде? Господин председател, предложението на докладчика отговаря на нашите очаквания. Ние сме съгласни с предложенията на комисията и бихме искали да избегнем по всякакъв възможен начин информацията да се превръща в скрита реклама. Но три са операторите на пазара. А, какво ще бъде отговор, каква ще бъде отговорността на производителя на ако той не може да отговори пряко на запитване на пациента. Е, разбира се, ако е, този отговор стане пряко и устно, ние не можем да контролираме съдържанието на този отговор. Ако обаче отговор е в писмен вид, то тогава може да се упражнява някакъв контрол, но също времено ще е възможно за производителя да е, така да, да, да, да, да си прави реклама. Има и други подробности, по които не сме съвсем съгласни, макар и да одобряваме общия дух на предложението. но бихме искали да има една много по-точна дефиниция на що е реклама, що е обяснение за да може, примерно, производителите да, да предоставят информация, но не и посредниците. Що се отнася до регламента? Докладчика а, прави добри предложения. И тъй като Европейската агенция издава разрешение. То трябва да се вземе решение за по-прозрачно предоставяне на информации в рамките на Европейския съюз, както и да се е, хармонизират санкциите. Докладчика предлага съкрещаване на срока от 60 на 30 дни за предоставяне на информация. А на, напротив, ние предлагаме този срок да се удължи, като по, по този начин ще има една по-сигурна, по-ясна, по-точна информация, без тя да се превръща в скрита реклама. Така че, значи, по, по, по принцип подкрепяме предложенията на докладчика, но бихме искали бази, дан, базата данни на агенцията, чието съдалище е в Лондон, да бъде една широка база данни, на, до която могат да имат достъп всички в тази, в тази, в тази в тази база могат, трябва да се включат и данни за всички медикаменти, разпространявани в Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател ще бъдем съвсем кратки. Както знаете, коми... бъдещия комисар Дали обеща да преразгледа предложението, като сложи в фокуса на вниманието пациента. За това искам да ви помоля да проявите разбираме. Не можем да имаме становище преди да сме направили това проучване. Председателят много добре разбираме, така е в истинския живот. Аз също ще бъда кратък. Господин Дали го каза и ние много се радваме, че възнамерява да взема под внимание предложения на парламента. На господин Балшо искам да кажа, че неговото възражение по, из, изменение, по предложение за изменение 20 всъщност ще намери решение чрез регламента. Става въпрос за това да няма забавяне и за това казваме, че реакцията трябва да последва в рамките на 30 дни. Аз съм готов да обсъждам и всички ние трябва да обсъдим дали 120 дни не е по-добре. Във всички случаи трябва да има ясен срок за реакция. Wie der Kollege Balcho sie hier ähm, anführt. Was die Videos angeht, äh, die müssen Що се отнася до видеофилмите, те също трябва да бъдат лицензирани от съответния компетентен орган. И ако има и сянка за, на реклама, те просто няма да бъдат лицензирани. Радвам се на така принципната подкрепа, която чувам сред вас и пак повтарям. За да направим крачка напред, трябва да се помъчим да намерим компромиси. Председателят, благодаря. С това приключваме обсъждането на тази точка, но колегата Готиерес Готинес иска да каже нещо, защото току-що влиза. Госпожа Готиерес, искахте ли да кажете нещо? Заповядайте. Estaba en tres mítines al mismo tiempo, luego le agradezco que me debe ahora la palabra para hablar de este reporte. Извинявате за закъснението, но трябваше да присъствам едновременно на три срещи. Така че се радвам, че ми давате думата, въпреки че съм закъсняла. Смятам, че тук работата беше наистина извънредно добре свършена, целият процес по консултиране, защото наистина беше чуто мнението на абсолютно всички заинтересовани страни. Понякога се казва, че нашата работа е прекалено далече от хората, но в този случай се доказва, че това не е точно така. Смятам, че а, в тази връзка парламентът заслужава много добра похвала, както в тази връзка, така и във връзка с други фармакологични въпроси. Смятам, че наистина а, трябва да се предлага информация на пациентите чрез интернет. Фармакологичните компании трябва да се поощряват в това отношение. Но, например, в моя район в Испания, ние имаме медицинска служба, която предоставя услуги по безплатна телефонна линия – Моят съпруг има проблеми с сърцето и аз понякога звъня в 3 часа сутринта на някой от тези лекари, за да ги питам какво лекарство може да взима съпругът ми в такъв случай. Те винаги помагат. Аз си мислех, че това не е възможно, но наистина работи. Така че тази информация може да се предоставя на лекарите, Така че да се избягва изкушението да се консултирате с източници, които просто не ви вършат работа. Например, по телевизията в Испания, сега в контекст, контекста на финансовата криза, изведнъж ставаме свидетели на бум на рекламите на фармацевтични продукти. Те направо превзеха телевизионния екран. Разбира се. Тези реклами ви показват е, интересни случки, в които, да речем, отивате със съпруга си на театър, той там пие едно хапче, което му помага чудодейно в рамките на 5 минути. Рекламират се такива лекарства, които и тези реклами са доста нежелателни. Така че бихме искали да помолим Европейският център за контрол да ни каже как в средата на финансовата криза ние ставаме свидетели на такова рекламиране. В крайна сметка реалността е коренно различна. Благодаря. Приключваме тази точка от дневния ред. Срокът за внасяне на предложения за изменение е 3 февруари 12 часа. Сега, точки 15 и 16 също ще се обсъждат обсъждат амблок за фармакологичната бдителност. Много е трудна думата фармаковиджиланс. Първи получава думата първа получава думата докладващата госпожа Ривази. Е, Благодаря, господин председател. Доклад по фармакологична бдителност. Какво означава това? Това означава контрол на а, вторичните ефекти на някои медикаменти. Това е една много злободневна тема. А, предвид полемиката за а, вакцината за грип АХ1Н1. Знаете, че Имахме проблеми с някои а, медикаменти, като рофикоксип, който, който имаше а, отрицателни, нежелателни ефекти при бременни и а, при, жена, при жени по принцип. Днес комисията предлага усъвременяване на директивата, в предложението се съдържат и добри аспекти, и добри предложения и други, които се нуждаят от усъвършенстване. А, сега, пускането на пазара. Какви са процедурите? Нека не забравяме, че предварителните класически и дълги процедури са тези, които могат да предотвратят нежелателните ефекти. И когато искаме съкратени срокове, трябва и пускане на нови медикаменти, трябва да има точно и ясно а, описание с, с какво този медикамент е по-добър от предишния. Кои са участниците в цялата тази процедура? От една страна а, а, обратната връзка. За съжаление обаче, лека, лекарите, асоциациите, медицинския персонал много, много редко попълват съответните формуляри за обратна връзка. Най-често лекарите казват в началото при пускането на даден медикамент попълваме формулярите, после вече се отказваме. Но след като, да речем, пациента вземе лекарство, почувства нежелателния ефект, той трябва да, да има възможност да сигнализира тези ефекти на съответните санитарни власти. Това трябва да, той трябва да го сигнализира и на своя лекар и да има въобще обратна връзка. По този начин ще има една по-цялостна оценка на нежелателните вторични ефекти. Що се отнася до фармацевтичните лаборатории, трябва да се работи в сътрудничество, но самите лаборатории не трябва да избягват или да е, заобикалят националните или регионални центри центровете. Тези оператори трябва да работят в тясно сътрудничество, в противен случай ще има недостиг на информация. Защото има и конфликт на интереси. Аз мисля, че за да, за да можем и да имаме истинско доверие в компетентните органи трябва да засилиме регионалните и национални центрове, като те, те се финансират, да речеме, от държавата или да има смесено финансиране, но в никакъв случай тези центрове не трябва да се финансират изцяло от частния сектор защото виждате къде ще се получи конфликт на интереси, лаборатории, ако лабораториите финансират изцяло тези е, центрове. Фармакологичната бдителност е, и е, се подпомага от Евровиджиланс, който е един истински инструмент, е, но Достъп до информацията обаче трябва да има за всички. Е, не само за националните власти или професионалните организации. В момента съществуват е, работни групи, които са всъщност не много официални работни групи, които се събират от време на време. Комисията предлага създаването на консултативен комитет, е, който да излиза с предложения ние обаче пред, предлагаме не комитет, консултативен кон, комитет, а, а комитет по оценка на въздействието. Как какъв да бъде състава на този комитет. Комисията предлага 10 души, посочени от държавите членки и 5 е, члена, посочени от комисията. Госпожа Макарлин предлага един представител за 27 държави членки. Моето предложение е следното. Да създадем една колегия, подобна, подобни на колегите, които съществуват в различните държави членки. А, това ще бъде една колегия всъщност от експерти, представители на, държ... на различните държави членки. От друга страна, една колегия в която да заседават представители на медицинската професия, експерти и е, трета колегия, която да представлява е, асоциациите на потребители и така. И струва ми се, че тези три колеги ще се допълват и по този начин ще съществува, ще се увеличи доверието в тези органи. Е, що се отнася до, до листовките, вие споменахте този пре, е, проблем. Комисията предлага да има резюме, кратко, кратко резюме. А, какво трябва да има в това резюме? Само вторичните, нежелателните ефекти. Не, аз смятам, че пациента трябва да, трябва да бъде е, отговорен човек и трябва да го възприемаме като един отговорен и човек, който разбира. В крайна сметка, ако той констатира, че има нежелателни ефекти, той ще се обърне към своя лекар. Е, така че трябва да има два вида листовки. Една разгърната листовка, която да бъде е, да бъде достъпна по интернет и една малко по-кратка листовка, която да се разпространява с медикамент. Ако имаме добра фармакологична бдителност ще имаме, ще увеличиме доверието на пациентите и ще има много по-добро взаимодействие между различните оператори. Е, Господин председател, мога да се съгласа с повечето от нещата казани от докладващата. Да, националните бази данни би трябвало де-факто да се отменят. А от гледна точка на пациентите, националните бази данни трябва са по-ефективни, по, съдържат по-актуална информация. Така че пък от гледна точка на пациентите трябва да останат толкова за директивата. Говоря за член 107. Що се отнася до регламента, е добре да се създаде консултативен съвет за оценка на риска, в областта на фармакологичната бдителност в хуманната медицина. Може да се направи съответното предложение. Член 21. Тук става дума за издаване на временно разрешение за пускане на пазара – има смисъл само ако, послед... ако има някакви последствия от не спазването на условията на разрешителното. Това трябва да се разработя. За член 23 списъкът на а, за лекарствените средства, подложени на особено засилено наблюдение. Това би трябвало да се обозначава на опаковката на съответните лекарства със съответния стикер, за да се обърне своевременно внимание на пациентите и потребителите. Но това са все допълнения, които можем да обсъдим с вас. Колегата Балшо. Благодаря, господин председателю. Третото и 3 и 5 са важни ключови числа. 5% от пациентите приемани в болници са жертви на странични действия от е, лекарствени средства. Така че тук е, става въпрос за един доста сериозен проблем. Често сме го обсъждали и преди време имахме дискусия относно това доколко можем да гарантираме професионална координация в отношение на фармакологичната бдителност, защото по своето значение и сила фармакологичната промишленост е сравнима с оръжейната. Искам обаче да попитам, докладващата, която е работила очевидно много задълбочено по това досие. Смятате ли, че консултативният съвет, който смятате да създадете, отговаря, създадете, отговаря на изискванията за независимост? Е, е, Благодаря, господин председател. Тези два законодателни документа са наистина от особена важност. Ние подкрепяме предложенията на докладчика, които като цяло отговарят на нашите опасения. Смятам обаче, че трябва да наблегнем върху разделянето на първостепенната от второстепенната информация в брошурата, в листовката, но като прочетете първостепенните неща, това в крайна сметка може да ви обезкуражи да четете по-нататък. Всъщност, наистина, трябва да се ограничи рекламирането на медицински продукти от страна на промишлеността, да се понасят определени наказания за неспазване на крайните срокове и на така нататък, а също така и достъпа до базата данни, която съдържа информация за страничните ефекти. Но има и определени точки, по които не сме съгласни. На първо място ограниченията за пускане на пазара на нови медицински продукти, които като че не са най-добрите от самото начало. Това може да доведе до определени последствия, защото би могло да навреди на конкурентоспособността, както и да доведе до спорове между онези, които имат лиценз да търгуват с този продукт на пазара и онези, които нямат ще има дебати, ще има различия между отделните държави членки и смятам, че това ще доведе до определени разминавания в мнението на държавите членки. Някои ще са за а, определени продукти, други ще са против, така че наистина ние сме категорично против тази, това предложение. след това възниква въпроса с отчетността от страна на хората, които притежават лицензии и разрешение да търгуват с определени продукти. Те трябва да се отчитат пред националните власти, не пред европейските. И ние всъщност смятаме, че това противоречи на упростяването на процедурата, към която се стремят европейските институции. Комисията предлага този доклад да отива само в Юдра Vigilance, но ако всъщност се поощрява отчитането а, пред националните власти, това като че ли ще намали добавената стоеност в Европейския съюз. Тук можем да се договорим определено за общите положения, но всъщност наистина моята идея е да подчертая точките, по които не сме съгласни. Докладчика каза, че трябва да има система, финансова система, която да бъде обществено достояние, според мен обаче това ще доведе до много тежки а, такси, както за държавите членки, така и за притежателите а, на разрешителни за търгуване. Аз мятам, че една смесена, споделена финансова система би предоставила повече справедливост. Ако се фокусираме върху обществената отговорност, в този случай на нивото на Европейския съюз, ако съсредоточите цялата финансова тежест там, според мен това е определено погрешно предложение. Благодаря ви. Господин Кортинес. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me preocupa mucho. Yo he introducido... въпрос, който искам да задам аз самата внесах някои изменения, които има за цел да насърчат изследванията в областта на фармакологичната бдителност, както и съчетанието на различни медикаменти и съответните нежелателни действия, които могат да проистечат от това. Но в директивата не се съдържа нищо, за подобряване, мерки за подобряване на диагнозите. Аз мисля, че това е едно важен, едно, една важна връзка. Знаеме, че има примерно различни видове е, ракове, но в, в различните болници не разполагат с различни инструменти за извършване на по-прецизна диагноза, като на Обикновено, когато примерно се лекува пациент за рак на гърдата, се провежда повторна консултация, за да се види дали съответно предписаното лекарство е най-доброто и така нататък. Нека не забравяме всичко това, когато обсъждаме фармакологичната бдителност, защото понякога се случва пациентите да, а, да не са били обект на правилната диагноза. И понякога се случва така, че пациенти трябва да претърпат едно много тежко лечение, което на практика не е било а, необходимо вследствие на неправилна диагноза. Нека не забравяме, че има и пациенти, които а, умират вследствие на неправилна диагноза е, има и адвокати, които се специализират в тази област преследване на професионални грешки. Така че аз мисля, че диагнозата също трябва да бъде в центъра на нашето внимание и да залегне в тази директива. Благодаря, колегата Сатори. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо само по един повод. Мисля, че за всички ни е ясно, че занимавайки се с тази тема, трябва да отчитаме, че става въпрос за проблем, който в най-висока степен е личен. Той засяга индивиди, личности по, във връзка с фармакологичните средства, в центъра е пациента. Най-вече това е човек, който е слаб в следствие на болестта си. Той е в неравностойно положение. Това трябва да се подчерта И още нещо, което ме тревожи. Въпросът за надзора или контрол. Аз естествено имам доверие на съответните контролни органи и разчитам, че те наистина ще упражнят прецизен контрол преди да допуснат до пазара, което и да било лекарствено средство. Разбира се, лекарствата служат за подобряване на качеството на живот, но Контролът е нещо, което неизбежно трябва да бъде задача на държавата, на публичния органи. Има достатъчно, примерно, мрежи на клиничните лекари. А, те могат да обменят данни, но трябва да направим много повече неща в областта на контрола комисията. Искате ли думата? Стефан Фюри. Стефан Фюри. once again. Има грешка в списъка. Благодаря, господин председател. Този път съм в състояние да кажа и някои неща повече. Първо благодаря за доклада, благодаря за доброто сътрудничество. Ще насоча вниманието ви към пет основни точки в връзка с изказванията, които чух. Първо, лиценза или разрешителното. Комисията, правейки това предложение, не цели намаляване или разхлабване на условията за допускане до пазара чрез издаването на временното или условно пазарно разрешително. Става въпрос за нещо съвсем друго. В никакъв случай комисията не е имала намерение да променя нещо по строгостта на изискванията това, което целим с концепцията на временната разрешително за пазар, е да дадем възможност на лицензиращия орган да поиска допълнителна информация. В момента не се предвижда в националната процедура възможност за лицензиращия орган да иска допълнителна информация след издаване на разрешителното. Дори когато органът е убеден в полезността на продукта, пак може да възникне повод за поискване на допълнителна информация. Ето това е целта. В никакъв случай не сме имали за цел да разхлабваме изискванията за сигурност. Това беше едното. Второто а, подаването на сигнали и до базата данни. Смятаме, че няма смисъл информацията за едно и също лекарствено средство да се подава до множество национални бази данни, още повече, че имаме европейска такава. А освен това, когато веднъж се подаде информация до една централна база данни за дадено лекарствено средство, което се, може да се купи в различни държави членки, е най-добре. По този начин в никакъв случай не изключваме държавите членки от оценяването на информацията. Напротив, даваме им възможност да получават тази информация от една централна база данни. Третият момент – листовката, информацията за пациента. Листовката е голямо предизвикателство, защото а, нейното послание е както да разкаже на пациента какъв е ефекта от лекарството, така и да го предупреди за опасностите. Тук нещата са по-различни, например, от играчките. А, където рискът е основното, докато при лекарствата трябва да се балансира между двете неща и те някакси да се предадат на потребителя. Смятаме, че и двата аспекта трябва да се съдържат в една такава обобщителна част на листовката. Смятаме, че е опасно вниманието да се насочва само върху опасностите, защото така рискуваме ефектът от лекарството, обикновено никой не взима безпричинно лекарства, да остане на заден план. Това не е в полза на общественото здравеопазване. Четвъртият момент – прозрачност. Тук мненията ни не се различават. Разбира се, че обществеността трябва да има възможност за достъп до различни информации. Просто трябва да помислим дали има смисъл обществеността да има достъп до абсолютно цялата информация за, в такава една база данни. Това може да не е особено а, конструктивно. Затова предлагаме формулировка, допускаща известна гъвкавост. Понякога прекаленото количество информация може да бъде контрапродуктивно. И последен, пети момент – финансирането. Действително, предложението за регламент съдържа възможността някои дейности по фармакологичната бдителност да се обвържат с такса, плащана от бизнеса. Това не означава, че дейността на агенцията може да се повлияе от бизнеса, от фармакологичните предприятия. Не, със съвсем друго става дума. За... Караш си колата на технически преглед и плащаш такса. И никой не си е, мисли и не подозира, че техническият контрол ще е, бъде по друг начин е, и в полза на промишлеността. Отиваш на съд и плащаш такса. И никой, не съм чул някой да твърди, че тази такса влияе на съдята. Така че не разбираме защо се твърдят такива неща. Има възможност на европейско ниво да се въведе такса за агенцията. Такива такси има и в други области. Откъде на къде агенцията изпада в, ще изпадне в зависимост от бизнеса този аспект е много важен, защото базите данни стават все по-скъпи, по-скъпи отколкото първоначално сме калкулирали. И за да може да работи една такава база данни, тя трябва да бъде захранвана с средства и то не само от общностния бюджет, а и от такси от фармацевтичната промишленост. Благодаря. Благодаря, госпожо Ривази. Искате ли отново думата? Euh, Съвсем накратко. Благодаря колегите за изказванията им. Благодаря и на комисията за нейното позиция. Много се говори за независимост и конфликти на интереси. Знаете, че вчера Съвета на Европа създаде анкетна комисия, свързана с независимостта и цялата полемика, свързана с Международната здравна организация. Комисията по оценка. Тази комисия или комитет по оценка не трябва в никакъв случай да бъде финансиран от лабораториите. Виждате, че Международната здравна организация отказа да съобщи имената на тези експерти, които са взели решение и са обявили грипната пандемия под пред под претекст, че по този начин се защитават техните лични данни и личния им живот. По този начин се подкопава доверието. Такса върху медикаментите, с която да се финансират регионалните центрове и базата данни. Да, но в никакъв случай не 100%, защото когато лаборатория или център се финансира 100% от, от такса, то тогава има прекалено много кръвосмешателство. Така че аз настоявам да има двойно финансиране, два източника на финансиране. Бих искал всяка държава членка да, създ, да създаде съответен център и също време на Европейския съюз да финансира отчасти тези центрове, защото здравето, здравеопазването не е продукт, не е стока. Що се отнася до листовките, има нови предложения за новите медикаменти. В крайна сметка ние всички сме пациенти. Всеки в един хубав ден става пациент. Е, и за това трябва да бъде информиран, да речем, че става дума за нов медикамент, за ново лекарство, което не е изпитано, т.е. няма съответната съответния отстъп и съответния опит, който е натрупан, да речем, при използването на медикамент е, много дълго. А, нека не забравяме, че и лабораториите много често се опитват да ускорят пускането на а, дадени медикаменти, въпреки че а, е, медикаментите са необходими. Ние в никакъв случай не сме тук, за да насърчаваме пуск... бързото пускане, преждевременното пускане на медикаменти, дори това понякога да е в за доброто на пациентите, ние предимно трябва да защитаваме техните интереси. Благодаря. Включваме тази точка. Край срок за изменения 3 февруари 12 часа. Преминаваме към 17-та точка. Фалшифицирани лекарствени продукти. Госпожа Сартори е докладчик. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. след като бяха въведени много промени в дневния ред поради изслушванията на комисарите, днес най-после можем да обсъдим проблема, свързан с фалшивите лекарствени продукти и тяхното въвеждане в цялостната верига те представляват опасност за здравето на гражданите, защото могат да се купуват в аптеки или в други е, пунктове. счита се, че всяка година в Европа в нормалните аптеки или а, други пунктове се продава повече от милион единици фалшифицирани лекарства и ако не реагираме през 2020 година тази цифра ще бъде 20 милиона. И това а, са само а, така ни предпазливи предвиждания. Европейската комисия трябва да потърси причините и различните аспекти. Самата фармацевтична верига е сложна. Там а, се генерират много приходи, така че това а, така привлича до известна степен фалшификаторите, а и санкциите са практически несъществуващи. Посочихме на комисията някои пропуски и слабости, които са залегнали в 41 изменение, които съм предложила. Първо, трябва трябва да имаме ясна и точна дефиниция, изменение 8 на така наречените на така наречения фалшив продукт или фалшив а, медикамент. А, кои са брънките на цялата верига, търговците, посредниците и така нататък. А, също така а, смятам, че трябва да се определят над отговорностите на отделните страни, на отделните брънки на веригата и какви, е, с какви са разрешителните, като това трябва да има хармонизация на европейско равнище. Също така считам, че трябва да има много по-добра координация на контрола, на проверките, които се извършват е, е, на различните етапи. Предлагам също така да се ликвидира звеното по акредитиране, тъй като считам, че този орган е излишен. Контролът трябва да се извършва на място в предприятията, за да се установи качеството на дадения продукт. Като този контрол трябва да се извършва от самия производител, ако производителя, седалището на производителя е в Европейския съюз. Считам също така, че е необходимо и това бе поискано в писмен вид да се е, на, да се направи списък и да се опишат и е, производителите, които чието седалища са извън Европейския съюз, за да може да има едно по-добро проследяване на цялата верига на производство и една оценка на качеството на медикаментите, които се продават в Европейския съюз. Комисията не ни обясни защо агенцията по лекарствата е направила списък на 714 производители извън Европейския съюз, докато ние считаме, че тяхната бройка е 15 до 20 хиляди. Така че струва, струва ми се, че трябва да има един много по-строг контрол и въвеждането на мерки и инструмент, инструменти за контрол. Страни като Съединените щати, Канада, Китай, а, с страни, с които ни имаме споразумения за а, контрол. Тези споразумения биха могли да бъдат произменени, допълнени и да има една по-активна политика и стратегия на контрола. Беше казано, че извърш... за извършването на този контрол са необходими не повече от 40 европейски инспектора. Сега искам да се спра и на продажбата по интернет, покупката по al Интернет на медикаментите, които се предават по рецепта, както и на медикаментите, които производителят е, продава или доставя директно в медицинските заведения, болничните заведения. Да, срокът за внасене на изменения е 3 февруари. Аз самата считам, че трябва да внесеме малък брой е, изменения, но които да донесат необходимите уточнения. Бих искала също така да призова Европейската комисия да създаде един механизъм за отчитане на добрите практики при производството на а, съответните лекарств, лекарствени средства. И в заключение Искам да ви припомна, че на 13 ноември отправих устен въпрос към Европейската комисия, в който зададах въпроса за бройката сайтове, по които, на които може човек да си е, набави лекарства, както и бройката на производители извън, Европейски, Европейския съюз, които според нас са 20 000, а според Европейската комисия те са 714. А, е, Америк... Според американските власти има не повече от 800 сайта. Същото бе потвърдено и от други организации, така че може да се извърши много щателен контрол. Um, uh, Благодаря. Бих искала да отправя благодарност към докладчика, не само за всички коментари, но и за изключително открития подход, който тя използваше при изготвянето на своето становище. Също така бих искала да благодаря на представителите на промишлеността, на големите фармацевтични компании, както и за фармацевтите, които ни предоставиха необходимата информация, така че да разберем по-добре тази този сектор и неговите проблеми. Разбира се, аз бих могла а, да бъда обвинена в конфликт на интереси едва ли не, защото съм омъжена с доктор, който предписва лекарства срещу рак. Някои малки неща, които бих искала да отбележа и може би по-късно ще доведат до определени изменения. Най-напред изменение 28, а, именно изключително важния въпрос за обществената информираност. Това е нашият опит от Великобритания, че фармацевтичната индустрия наистина произвежда и дава началото на някои много ефективни рекламни кампании, за да информира обществеността. В същото време, когато става въпрос за публично финансиране, тук става въпрос за огромно напрежение и натиск върху обществения сектор, защото тук трябва да се намира финансиране. Още от първия ден се чуват гласове, които казват, че всички тези кампании трябва да бъдат финансирани с частни средства. Но не смятам, че а, този подход би бил а, пределно ефективен, защото няма да се получи необходимото а, качество, необходимия резултат срещу средствата. На второ място бих искал да спомена думата инспекция. Според мен те са изключително важни. Искам да благодаря на госпожа докладчика за това, че тя спомена тази дума. Също така не бихме могли да очакваме трети страни да имат същото ниво на режим на инспекции, което отговаря на нивото в Европейския съюз. Ако поискаме а, такова нещо, това би могло да прозвучи като а, високо протекционистична мярка. И в крайна сметка, може би, няма да се постигне необходимия резултат и няма да могат да бъдат оценени рисковете както трябва. По-сложният проблем е всъщност обхватът. И тук става въпрос за това – дали да се отнася само до лекарства, отпускани по рецепта или до лекарства на свободен достъп. Тук трябва да бъде ясно, че различните държави членки имат различно мнение за това как пациентите да купуват лекарства на свободен достъп. например, в Холандия и Великобритания според мен наистина начинът на закупуване на такива лекарства, да речем аспирин или панадол, е доста либерален. Това може да стане в местната дрогерия или в местното магазинче. Тук става въпрос за базовите генеричните а, лекарства, които се различават от скъпите лекарства, които се отпускат по рецепта. И тук, разбира се, може да имаме различни последствия, защото по различен начин има достъп до тези лекарства. Наистина оценявам подходът на комисията на базата на риска към тези лекарства. По този начин комисията може да поддържа списъкът по един изключително динамичен начин, наистина благодаря ви изключително много за цялата свършена работа. Ще внесеме допълнителни изменения, но благодаря. Благодаря колегата Чеча Макакис. Искам да поздравя докладващата за начина по който е подходила към темата. Някои от предложенията и са отлични, но тук искам да се спра на първото предложение за изменение. То осветлява основния проблем. А кой е той? Интернет. Интернет е основния капан за пациентите да попаднат на фалшифицирани лекарства. Смята, че ни трябва някаква двойна комбинация. А, първо става дума за осведомеността, съзнанието на гражданите когато си поръчват лекарство по интернет от несертифицирана аптека, че рискуват да вземат, да, да получат фалшификат. Много се радвам, че чувам от докладващата, както и от другите фракции, които вървят в тази посока че подкрепят изменението за интернет. Не във всяка държава членка е разрешена търговия с лекарства по интернет, но пък може да се поръчва през граница, така че това е въпрос на вътрешен пазар. Освен това, белезите, характеристиките за сигурност, които се поставят, а, са с цел да се избегнат първо повишените разходи, значи ни трябва единна европейска система в това отношение и освен когато имаме хармонизация, ще е по-ефтино. Освен това, трябва да има обратна проследимост за продукта, само че не бива да има обратна проследимост за данните за пациента. Пациента в края, който е в края на веригата, не бива да попада в системата. Последното звено трябва да е аптеката, иначе бихме нарушили разпоредбите за защита на личните данни. А, не бива да стане така, че неоторизирани лица да получават тези лични данни. Благодаря, госпожа Меркис. Thank you, uh, uh Mr. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Матиас от комисията ЕНВИ. Наистина докладът е отличен и както вече беше споменато, и промишлеността, и потребителските организации бяха от голяма помощ. Искам да започна с някои въпроси, които наистина подкрепят госпожа Сартори, както и всички предходни оратори а, наистина в случая става въпрос за интернет, защото това е порталът към системата за разпространение на Европейския съюз. И за това наистина смятам, че тук сме постигнали съглашение този въпрос да бъде включен в директивата. Похвално е от страна на госпожа Сартори да включи разграничение между дистрибутори и брокери, защото има определени брънки от варигата, които са оставени извън доклада и те всъщност заслужават да бъдат включени в директивата. Така че, госпожо Сартори, наистина благодаря за това. А също така трябва да се включат и добрите производствени практики, така че те или трябва да бъдат включени, или да придобият определен статут. Сега обаче стигам до една част, в която моето мнение се разминава. Е, защото в крайна сметка трябва да се включи и цената на крайния потребител, на продукта за крайния потребител. Защото всъщност потребителят заплаща всички разходи по веригата, като например допълнителни инспекции и така нататък. Според мен, нашата система за инспекции и одит е изключително добра и се осъществява от добре квалифицирани експерти. Всъщност това е една система, която бе внедрена неодавна и тя работи. Може би не работи във всяка отделна държава, но в крайна сметка не е ли идеята, че ние като една цялостна система трябва да функционираме, въпреки че в определени държави тази система не работи чак толкова добре. В такъв случай трябва системата да бъде модифицирана, така че наистина да отговаря на всички условия. Не смятам, че че ние трябва да създаваме нова система за инспекции, която да е дори по-сложна от тази, с която разполагаме в момента. В крайна сметка, наистина, инспекциите са толкова важни за пациента, но рутинните проверки на фабриките, на заводите, на производствениците мощности навсякъде, на всеки три години, дори е да признава, че това е една непосилна задача. Може би всъщност резултата ще бъде проверка на 8% годишно, така че ако искате да направите да проверка на всички производствени мощности, това ще отнеме 13 години. А, моля това да се вземе предвид и да се подходи към този въпрос към един постижим начин. И наистина, както госпожа Сартори каза, трябва да вземем предвид приложното поле, за да предотвратим фалшификацията, а не да се правят непрекъснато проверки на производствените мощности. И нека всъщност да не гоним несигурното, а всъщност да прегледаме това, което е постижимо и което е изпълнимо благодарение на системите за одит и контрол. Също така бих искала да изразя своето одобрение на факта, че има разлика между лекарството отпускани по лекарско предписание и тези на свободен достъп. Както каза господин Матиас в комисията ЕНВИ, ние трябва да имаме оценка на всеки 5 години, така че да видим кои лекарства трябва да бъдат добавени към списъка, а не присъстват в първоначалния списък. Да, наистина понякога говорим за приложното поле, говорим за наказанията а, също така и съществуват дефиниции на проблемите. Но какво всъщност представлява фалшификацията на определен продукт? И тук всъщност цитирам СЗО, дефиницията на СЗО. Това всъщност е съзнателно фалшифициран продукт. Тук думата е съзнателно. Не фалшифициран заради грешки в производството, да речем. Благодаря ви много за вниманието. Комисията желая ли думата? Господин Фюринг. Благодаря, господин председател. Да, искам да се спра на 3-4 момента. За дефиницията на това, що е фалшифициран лекарствен продукт. За нас е важно първо да стане ясно какво имаме предвид, като казваме фалшифициран продукт. продукт. Тук няма, то, това няма нищо общо с интелектуалната собственост, с патенти, патенти, авторски права и така нататък. Затова смятаме, че обсъждането на дефиницията, която се предлага сега, е много полезно. Дефиницията върви в правилната посока. Тук не става въпрос за нарушаване на патенти, а става въпрос за представянето на един продукт за такъв какъвто не е. За инспекциите и проверките. Действително, европейската система в момента разчита на това, че всеки производител на фармацевтичен продукт има специалист, професионалист, квалифициран, който се грижи за качеството на всички произведени продукти, затова те да отговарят на всички критерии. Ето защо инспекциите за сега не се предвиждат и по, директива, и по регламента, и по директивата, извинете, не се предвиждат за цяла Европа. Понякога се казва, че тези инспекции трябва да се извършват е, на територията на всички страни в света при всички доставчици на активни вещества, според мен това е невъзможно и според комисията е невъзможно. Не разполагаме с необходимите е, ресурси, за това нека да се придържаме към принципа за квалифицираната квалифицирания вътрешен контрол. Да, разбира се, инспекциите трябва да се увеличат, но не бива да се стига до там да се дава разрешително за внос в Европейския съюз едва след като е минала инспекцията. Факт е, че много от активните вещества в днешно време се купуват само от трети държави. Има различни данни цифрови в това отношение. Ако погледнем последните, ще видим, че се инспектират не технологии цели, не цели съоръжения, а отделни производствени линии. Докато едно съоръжение в трета държава може да се състои от множество производствени линии и всяка производствена линия ще трябва да се инспектира отделно. Освен това възниква въпросът за това какво, коя трета държава какво разбира под понятието активно вещество, защото може да се окаже, че в дадена държава има само двама-трима производители на активни вещества. Зависи как дефинираме това. Освен това, инспекторите, които работят за нас в момента, това са, а те са към съвета на Европа, те и инспектират в момента около 4-500 съоръжения годишно. Естествено, че това не са всички съоръжения, които съществуват в цвета. Броят, реалният брой е много, много по-висок. В нашата оценка на въздействието се смята, че има около 20 000 производствени линии в трети държави, от които се купуват активни вещества. Затова смятаме, че в момента все още е практически невъзможно да се въведе задължителна инспекция. За интернет. Това е предпоследното, което искам да кажа. Открити сме за разговор. А, знаем, че е необходима информационна кампания. Огромно предизвикателство е това да стане на Европа на общностно ниво, защото в различните държави членки разпоредбите относно границите на търговията по интернет с лекарства са уредени различно. В някои страни е напълно забранена такава търговия. И последното, което искам да засегна, е срокът за приложение. И тук, като за инспекциите, ще кажа, нека бъдем реалисти. Не може само за няколко месеца да се изгради режим на инспекции, не може само за няколко месеца да се обозначат с, знаци за сигурност всички лекарствени средства. Тук трябва да се мисли за малко по-дълги срокове. Благодаря. Äh, Някой иска ли да добави нещо? Благодаря. Искам да благодаря на всичките си колеги за а, своите предложения и коментари. Аз определено ще ги включа в бъдещата си работа, така че а, наистина се надявам още веднъж да има възможността да представя своята позиция. Благодаря. Благодаря. Благодаря и тук срокът е 3 февруари стигаме до 18-та точка прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна економика. Думата има докладващата Патриция Тоя. И Ви, господин председател, подготвям становище, което ще обсъдиме днес за пръв път. Миналата година комисията предложи едно становище, след което бе последвано от препоръка. С цел създаване е на една ефективна стратегия и политика. Сега, ние като, ние като комисия трябва да изразим едно становище в една много по-обща стратегия за енергийна и климатична стратегия на Европейския съюз. Целта е да се прилагат стриктни норми за енергийна ефективност. Съм самата аз предлагам някои от новаторските виждания, които са обсъждани тук в нашата комисия и които имат за цел. Да. доведат до известни енергийни економии в комуникативния и информативния авиационен отрасъл. И доколко тези нови технологии биха могли да предоставят допълнителни възможности и да послужат като катализатор. Продуктите трябва сами по себе си да служат като катализатор на ефективността Ние трябва да определиме качествени и количествени цели и да имаме необходимите критерии и показатели за измерване начина по който постигаме и подхождаме и постигаме към тези цели. Някои твърдат, че трябва да концентрираме нашите усилия върху ефективността. Различните разпоредби имат за цел да, да проверят е, количественото потребление на енергията, да, да установиме как, какво точно е потреблението, какъв е начина на потребление, за да можем да внесеме необходимите корективи. В а, отрасъл като а, транспорта, строителството, жилищния фонд, по какъв начин новите технологии биха могли да ни помогнат да реализираме економи. Знаеме, че жилищата и транспорта представляват един огромен процент от потреблението на енергия. Целта е да благодарение на новите информационни технологии да намалиме потреблението и да превърнем потреблението в едно много по-ефективно и а, контролирано потребление. в становището трябва да разгледаме и предлагането и търсенето. Тоест, какви модалности можем да предложим на потребителя за намаляване на потреблението, на енергийното потребление и т.е. да живееме качествено, като същевременно пестиме енергия. Става дума за, от една страна за домакинствата, така наречените индивидуални потребители, предприятията, а, малките предприятия, общините и на трето място производителите – големите промишлени предприятия. Мисля, че особено в първата категория колегите биха могли да излезат а, с а, интересни предложения. Самата аз а, предлагам така наречените а, ин, интелигентни а, измервателни уреди съответни инструменти, които бихме могли да предоставим на разположение на местните органи на властта. Тъй като засегнатите отрасли са от обществен интерес, става дума за образование, здравопазване и така нататък. Колкото до предприятията и до производителите е, редица инициативи включват е, много интересни предложения. В е, моята страна, знаете, има крупни производства, които са много енергоемки и където биха могли да бъдат въведени много по-строги и а, ефективни мерки. Комисията предлага и срокове. Мерки, срокове, различни етапи. Това е предложението на комисията, но според мен тези предложения са прекалено общи. Няма. Предложенията не са достатъчно специфични, така че бих е, приканила комисията да определим насоки, да, но да определиме също така и начините по които ще постигнем целите, които сме си определили. Комисията и държавите членки би трябвало да а, изработат заедно насоки като, като същевременно приканиме а, строителните предприятия и а, транспортният отрасъл да се опитат да поставят а, съвместни количествени цели – Струва ми се, че трябва да има конкретни програми с конкретни цели, с цифри. Нека, нека не забравяме, че Лисабонската стратегия се провали, защото не определихме точни количествени показатели и е, начини да ги постигаме. Тоест, струва ми се, че това трябва да бъде нашия подход. Ако ми позволите, Бих искала да добавя също така, че става дума само за едно предварително предложение, което е в незавършен вид, но бих призовала комисията да определи точен график и да има поети ангажименти, които да са отцифрени. Мисля, че държавните власти, местните органи на властта трябва да, дадат пример, защото най-често те не спазват нормите и задълженията, които налагат на останалите. Става дума за една важна тема, т.е. трябва да имаме едни и същи показатели, едни единни показатели, за да можем да имаме хармонизирано действие на европейско равнище. И Необходимо също, е също така енергийната ефективност да присъства в всички етапи, във всички мерки, но за сега нещата остават прекалено общи. Мисля, че трябва да навлеземе в конкретика. Самата аз ще приветствам всякакви предложения за да имаме ни по-точни по... Paldies eh, priekšsēdētāji, eh, paldies eh, arī referents kundzei. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладващата. В Европа има какви ли не стратегии. Те са назовани според годината или според града и така нататък. В областта на енергетиката имаме стратегията 2020, целта, която преследваме за 20 години. Темата, за която говорим всички, е свързана с възобновяемите енергии. Много секси тема енергийната ефективност не е толкова секси. Хората не я разбират добре, смятат, че изгасат ли лампата, ще спестат електроенергия. Съобщението на комисията обаче е много интересно. То заслужава подкрепа, защото енергийната ефективност е поставена в центъра на вниманието и е посочена възможността за постигане на целта 2020 чрез използване на информационни и комуникационни технологии в служба на тази цел. Как става това? От една страна знаем, че когато приемем директива, тя ще има някакви подточки, А, Б, В, Г, Д, и там ще се определя точно как да пестим енергия, електроенергия, топлинна енергия, примерно чрез закупуване на уреди, които съответстват на по-екологични норми. Другият начин на пестене на енергийни ресурси, и това е важното в съобщението на комисията, е по-ефективното използване на наличните съоръжения. Според мен, използването на информационни и комуникационни технологии ще се сведе преди всичко до използването на интелигентните броячи и електромери защото те в реално време ще дават информация на потребителя какво и колко точно потребява. Вече има такива технологии. Добре знаем, че в Европа, в повечето домакинства, както и у нас, няма все още такива уреди. У нас имам едно древно устройство, което ми отчита киловатт часове и калории но интелигентните електромери и броячи ще дават на потребителя в реално време, говоря за идеалния случай, а, информация за това какво потребява и човек ще може да получава примерно електроенергия на по-низки цени, ще си разпределя потреблението, например ще пуска пералната машина през нощта, на нощната тарифа и така нататък. Това все още е нещо, което не липсва в Европа. Нямаме общи стандарти по отношение на всичко това, което говори докладващата. а, би трябвало да въведем хармонизирани стандарти и норми за въвеждането на интелигентните броячи. Това е много важно, защото ще ни даде възможност много по-бързо да, разпре... да разпространим тези технологии и да започнем да ги използваме. Ако разполагаме с такива електромери и броячи, ще имаме възможност да раз да изчисляваме е, мрежите така, че да използват възобновяеми енергии, примерно вятър, когато е ветровито или слънчева енергия, когато има слънце, а в останалото време електроенергия е от друг източник тези интелигентни технологии ще бъдат много важни. А, така че горещо подкрепяме това предложение на комисията. И най-вече по отношение на единните стандарти за интелигентните броячи. Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател. Първото нещо, което трябва да се знае е, че ако влезете в Google, веднъж това е равно по потребление на няколко часа запалена електрическа кружка. Така че и самите информационни и комуникационни технологии потребяват много електроенергия. Така че трябва да се погрижим преди всичко за оптимирането на самите ИКТ. Има, например, начин за работа в мрежа на по-малки юнити, Така че а, информационните и комуникационни технологии трябва първо сами да си решат проблема с високото потребление, предлагайки ни такива продукти. А, нека да фокусираме вниманието си и върху това. Е, Абсолютно съм съгласен с господин Каринс, че основното, основните економии ще, е, ще дойдат от инвестиции в процесорните технологии. Примерно, аз произвеждам желязо, стомана, някакви повърхности. Това са все енергоемки производства. 70 до 80 70% обикновено е са за разходи за материал и, 20, и, и енергия, енергия и 20-30% е за човешки ресурси. Един от важните моменти в проекта Европа 2020 е подобряване на е, ефективността на ресурсите. Това може да стане чрез сензорна техника свързана в мрежа. Ето това е използване на иката. Другата дискусия, която трябва да се води, е, е всичко това, което имаме предвид, като кажем интелигентни мрежи, Smart Grids. Първо трябва да се разберем по дефиницията, що е Smart Grid – често се говори за ЕНЕЛ, за Италия. Какъв беше проблема на ЕНЕЛ в Италия? Просто много хора спряха да си плащат сметките за ток. И какво направиха от ЕНЕЛ? Въведоха един много прост и интелигентен електромер за италианските домакинства, за да бъде дисциплината на потребителите по отношение на плащанията по-добре. Тези интелигентни броячи изобщо не могат да а, бъдат интерактивни, такива каквито биха ни трябвали е, за нашите цели, те не подобряват и енергийната ефективност. Така че най-важното, което ни е необходимо на европейско ниво, преди да започнем да досаждаме на хората с интелигентни електромери, е да си свършим собствената работа. Първо трябва да видим да се разберем, да дефинираме какви са изискванията към интелигентния брояч и ако днес бъде инсталиран такъв брояч, трябва да се е, той трябва да бъде произведен така, че да може да се апгрейдва и след няколко години да стане съвместим с нова технология. Защо казвам всичко това? В САЩ, например, се потребява много повече електроенергия в домакинствата. Лоша изолация, имат климатици и така нататък в САЩ. Т.е. ще спестят много повече пари, ако въведат такива броячи. И затова и готовността там е повишена. Освен това, в разходите, примерно за извършване на мониторинг на милиони перални машини, ще бъдат значително по-високи от тези на 500 фирми, в които а, се подобрят, усъвършенстват процесите. 60.000 kleinen und mittleren Unternehmen ist wesentlich einfacher zu organisieren. Много е по-лесно и по-ефтино да се организира такова, такава економия в самата фирма, производител, отколкото в милионите домакинства в Европа. Така че трябва да съзнаваме с какво се захващаме. Нека се захванем първо с едрите потребители, защото там можем да бъдем ефективни. Освен това, в САЩ има диференцирани тарифи, а в Европа нямаме никакъв стимул, докато между 6 и 8 вечерта, примерно, цената на тока ми е същата, каквато през нощта, докато нямам нощна тарифа. Нямам никакъв финансов стимул да отлагам прането за през нощта. Само някакви супер запалени еколози биха го правили. Така че трябва да има наистина различни тарифи за периоди, за часовете на свръхнатовареност и останалите часове. Така че, когато говорим за смарт грид с интелигентни мрежи, за мен а, е по-важно да се занимаем не с домакинствата, а с бизнеса. Председателят. Благодаря. Имаме още три минути. Мога да дам съвсем за кратко думата на комисията. Госпожа Молуне. Питам. Благодаря ви, господин председател. Има се проблем с микрофона. Още веднъж искам да ви благодаря. На този етап Европейската комисия просто иска да благодари на докладчика, както и на комисията, защото в крайна сметка наистина се съгласяваме с духа на това, което беше обобщено до този момент. Благодаря. Eh, благодаря ви още веднъж. Госпожа Тоя още веднъж. Бих искала да отправя благодарност към всичките си колеги за техния принос, за това, че споделиха с мен своето мнение, така че аз да успея да обобщя а, тези предложения. Аз а, наистина съм съгласна, че ИКТ са от изключително значение в връзка с транспортния отрасъл, с отрасъла на строителството и така нататък. Тук вече се заговори за а, интелигентни брояч, интелигентни електромери и това е изключително важно. Докладчик от предишния законодателен мандат също подчерта това. Нещо, което беше подчертано от господин Турмес. Да, ние знаем, че ИКТ са от изключително голямо значение, че трябва да работим за общественото мнение. Не смятам, че трябва да рекламираме а, всичко това само когато потребителите плащат своите сметки. Идеята в крайна сметка беше да образоваме хората, така че те наистина да разберат колко енергия използват. Затова а, и се опитваме да направим по този начин и потребителите по-интелигенти крайна сметка имаше и търговско предимство, защото хората разбраха, че е, е от техен интерес да консумират по-малко енергия. Разбира се, този въпрос трябва да се развива и по-нататък, не само с различните устройства, които се предлагат на пазара. Потребителите могат да работят върху своята собствена консумация. Благодаря. Благодаря. С това приключихме и тази точка от дневния ред. Приключихме на време и днешното заседание. Чакайте, чакайте, имам още едно изречение да кажа. От групата АЛДЕ имаме голям принос към това изключително важно досие, а именно да осигурим по-добра екологична ефективност, както и систематичен подход към тази област, към отраслите на строителството и транспорта както и това интелигентно замерване и така нататък и така нататък. Благодаря. Значи закриваме заседанието и на време започваме заседанието на координаторите. Сега бих бил благодарен на останалите колеги бързо да напуснат зал, ако бързо напуснат залата, защото разполагаме с ограничено време, само час.